Hello, everyone. Good afternoon. Regarding the agenda of this week meeting, Здравейте, добре дошли на, на заседанието ни днес. А, след гласуването утре, диалогът с а, младежите, който беше планиран в 11.30. Ще започнем в 11 часа. Това е промяна, с която надявам се сте съгласни. Получих искане от госпожа Годин да се премести по-напред дискусията за възражението за ацен пирит защото в противен случай не всички, които искат да присъстват, ще могат да, да присъстват. Тъй като обаче имаме обсъждане на други документи и външни гости от IPCC, няма да можем да направим това изтегляне напред. Освен това, когато се обсъжда възражение, не всички вносители е задължително да присъстват. Това за ваша информация. Няма да можем да преместим тази точка. Надявам се да нямате възражение. Благодаря ви. Утре Европейският парламент, заедно с Европейската комисия, ще бъде домакин на конференция на тема иновациите в ежедневието. Това събитие ще се състои в пленарната зала в Брюксел от медицински изделия до инженеринг и здравеопазване и нови научни изследвания. Това ще бъдат темите на тази конференция. Тя ще бъде платформа за обсъждане на най-новите научни открития между представители на академичната общественост, гражданското общество. Ще присъстват различни представители на институти. Председателят Таяни ще бъде също домакин на, на това събитие. Надявам се да присъстваме многобройни. На страницата на EpiWeb ще намерите формата за регистрация и сте добре дошли да присъствате на тази конференция. На днешното заседание има превод на 20 езика. Документите за днешното заседание се намират на EpiWeb и са на ваше разположение. Сега предлагам да приемем протокола от заседанието на 20 ноември. Ако няма възражение, то ще се смята за прият. Междуинституционалните преговори. Актуално състояние по досието за торовете ще кажа, че се постигна временно споразумение миналият вторник. Знаете, че лимитите за кадмиевите остатъци в торовете бяха последната неуточнена точка. Ще се договори лимит от 60 мг на тон и а, това ще се а, ще влезе в сила няколко дни след като регламентът влезе в а, сила. През а, януари ще се гласува. Виждам госпожа Гардини в залата и искам да я поздравя. Тя беше докладчик от наша страна по това досие. Сега първият доклад, който ще обсъждаме този следобят е на господин Белет за прилагането на директивата за трансграничното здравно обслужване. Благодаря, Алина. Здравейте на всички. Действително, прилагането на директивата за трансграничното здравно обслужване е предмет на моя доклад. Идеята е да се отстранят е, всички трудности до сега срещнати при прилагането на тази директива и да бъде подобрено нейното прилагане за бъдеще. Проведохме редица срещи с заинтересованите страни. Изброили сме тези заинтересовани страни в е, документа проведохме и публично изслушване в Европейския парламент по този въпрос. Основната идея на тази директива е да създаде европейска рамка за трансграничното здравно обслужване на европейските граждани и да създаде по-добро трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването. Е този, тази тема и този въпрос е малко сложен от, от гледна точка на законодателството, защото е необходимо да има хармонизиране на системите за социална сигурност в държавите членки. И в момента се извършва един преглед и оценка на тези системи. Що се отнася до приложението на е, тази директива, е, държавите членки трябваше да е, транспонират тази директива в своето законодателство до края на 2013 година. И като цяло всички държави членки са отчели съответното транспониране. Но има възможност за трансгранично получаване на здравни услуги, но като цяло трансграничната здравна мобилност е много ниска. А, така че трябва да се вземат мерки, що се отнася до а, тези, които боледуват от редки болести или е, за увеличаване на мобилността в граничните райони. Защото специално за тези, за тези, за тези пациенти това е, е от голямо значение. Има предвид е, живущите в граничните райони. Целта на директивата е да се улесни предоставянето на трансгранични услуги. Раз, раз, влезахме в връзка с, с, с различни заинтересовани страни и отчетахме известни пречки, препятствия, административни и други. В момента се прави една оценка с цел тяхното преодоляване. Един от основните проблеми е възстановяването на разходите. Другото е, е необходимостта от предварително разрешение, което е необходимо в някои от случаите, но като цяло създава известни затру... затруднения. И на... начина на заплащане. Дали, примерно, пациентите трябва да е, заплащат услугите преди извършването им или последствие. И е, тази несигурност е, възпира пациентите да се възползват от възможността за трансгранични услуги. За да откликнем на нуждите на пациентите, е необходимо да им предоставиме информация. За това бяха създадени така наречените национални контактни точки или гишета, но разбира се, проблемите все още не са решени. Но за да се разрешат проблемите, било то за пациентите или за е, медицинският е, персонал, който предоставя услугите, всички трябва да разполагат с надлежна информация относно е, директивата. Има наистина липса на информираност срещ пациенти, сред пациентите и администрацията относно възможностите, които предоставя тази директива. Много пациенти дори не подозират наличността и съществуването на националните контактни центрове. Това означава, е, че те не знаят какво да предприемат, когато сроковете са не, подходящи, неуместни или когато трябва да подадат е, жалба, както включително и въз, възвръщането на разходите, предварителните разрешения и така нататък. А това са всъщност седми административни пречки, с които се сблъскваме и които бихме искали да премахнеме колкото се може по-бързо. Така че това тези препятствия, липсата на информация, липсата на осведоменост на пациентите трябва да бъдат основните ни приоритети и те са приоритетите на доклада. Също така, така наречените европейски референтни мрежи за предоставящите медицински услуги. Тези мрежи са от огромно значение по специално за гражданите, които страдат от редки болести. Те са между 6 и 8% в Европа и за това е много важно да имат информация за е, онези медицински звена, които могат да им предоставят е, е, съответните грижи. 24 са държавите членки, които са от, откликнали положително и съответно 24 референтни мрежи са създадени които представляват между 900 и 1000 висококвалифицирани специалисти, които са в състояние да предоставят необходимите грижи. Така че е, тези референтни мрежи трябва да се използват колкото се може по-ефективно. И още нещо, една допълнителна забележка, свързана с Брексита. Трябва да не забравяме, че в рамките на европейските референтни мрежи е, участват е, и медицински служби и звена в Обединеното кралство. Е, те са повече от 40 в момента и ние бихме искали сътрудничеството с тези е, медицински звена да продължи и след е, Брексита също така искам да се спра и на електронното здравоопазване. Знаете, че то е обект на отделен доклад, но в крайна сметка е тясно свързано с проблемите проистичащи от трансграничното предоставяне на медицински услуги. Това означава необходимост от оперативна съвместимост между данните на пациентите от едната и от другата страна на границите. Потенциала в Европейският съюз е голям и Цел, целта е колкото може повече споделяне на данни и информация да е възможно, като същевременно се е, запазат е, личните данни, е, се защитат, като това от една страна ще насърчи на развитието на научните изследвания и по-специално на научните изследвания в областта на редките болести. И споменах и в самото начало и ще а, наблегна на, на регионалното трансгранично сътрудничество, което е също е, един от приоритетите, залегнали в е, директивата и което, което е от огромно значение за хората, които живеят в граничните райони, защото често е, здравеопазването от, от, от, от, отвъд границата мож, може да бъде много по а, подходящо за даден и логично би било просто да се потърсят услугите на в кратко разстояние. А, още, още веднъж споменавам за хармонизирането на системите за социално осигуряване. А, е, регламент от 2004 година. Да, сложно е, е, много е сложно, е, както за потребителите, както за пациентите, така и за медицинските служби. съществуването на регламента и директивата обърква е, прилагащите. За някое е по-лесно да се е, прилагат е, разпоредбите на регламента, за други на директивата. Затова може, може би би било целесообразно да има сливане на тези два законодателни инструмента с цел упростяване на процедурите и повече яснота. Готов съм да изслушам всички ваши забележки и предложения. Благодаря, господин Белет, за вашият доклад. Давам сега думата на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за много успешния му проект, доклад. Радвам се на нашето сътрудничество. Мога да кажа, че и двамата поставяме в центъра на обсъжданото законодателство интересите на пациентите в Европа. Целта е да подобрим трансграничното медицинско обслужване в Европа но също така и да подобрим процесите на разплащане с болничните заведения в различните държави членки. Разполагаме отдавна с трансгранични инструменти за това, но виждаме, че трансграничното здравеопазване и медицинско обслужване не работи безпрепятствено. Плашещо е, че въпреки, че срока за транспонирането изтече през 2018 година, трябваше да бъдат започнати над 20 процедури за нарушение на законодателството, за да може най-сетне потребителите да могат да получат правата си, да ползват здравно обслужване и в други държави членки. Плашещо е също така, че твърде малко граждани все още имат информация за правото си да получат медицинско обслужване в друга държава. Е, според е, проучване на Евробарометър, само 20% от гражданите знаят за това свое право. Смятам, че наша задача е да повишим броят на информираните, възможно най-много. Националните звена за контакти тук играят ключова роля. Те могат да играят тази роля обаче само ако гражданите знаят за тяхното съществуване. Така че трябва много повече информация достига до гражданите и трябва да проведем целенасочени информационни кампании. Много ясно, много просто трябва да информираме гражданите за онова, което могат да получат като услуга в друга държава. Както каза докладчикът, трябва да се приспособим и към цифровата епоха. И в нашите законодателни актове трябва да намерят отражение потенциала на новите технологии. Има държави, в които все още рецепти и досиета се водят на хартия и тук цифровизацията е изключително нужна. Споменахте също така съществуването успоредно на регламенти и директива. Аз смятам, че можем да достигнем до добро решение и се радвам на бъдещото ни сътрудничество. Благодаря. Зарис. Благодаря, госпожо председател. Ще наблегна на казаното от преждеговорящия. Миналата година само 230 хиляди искания за възвръщане на разходи са подадени от гражданите на Европейския съюз, т.е. за разходи направени в друга държава членка. Това е 0,004% от общите разходи за здравеопазване в Европейския съюз. Така че под, подкрепям казаното от Иво Белет относно очакванията, нашите очаквания в момента, в който приехме директивата през 2011 година. Целта беше европейските граждани да разполагат с възможността да се, се обърнат към различни здравни центрове, някои от които се намират в близост, но просто от другата страна на границата или които не съществуват в съответната държава членка. Искахме процедурите да бъдат упростени, да има по-малко администрация, възможността на пациентите да подадат жалби в случай, че им е отказано предоставянето на услуги, както и цифровизирането на здравното досие. Това беше преди 8 години. Е, съществува правната рамка, но като че ли цифрите не, от, не е, отговарят на възможностите. Иво Белет правилно каза, че е, излезахме с е, резолюция миналата седмица, искайки от е, комисията да предприеме допълнителни мерки за цифровизиране на досиетата, на здравните досиета. И а, от друга страна има и а, същността, а, духа на директивата и а, буквата на закона или на директивата. Има национални контактни центрове, но гражданите не ги познават, така че тази информация трябва да бъде разпространена, предоставена на гражданите и то на език, който те могат да разберат. Всичко това, това въжи и за другите препятствия, критериите за възвръщане на направените разходи, признаването на рецептите. А, така че проблеми има. Разбира се, нещата не са чак толкова трагични. Има а, а, така известни улеснения, предоставени на пациентите, референтните европейски а, мрежи а, са е много голяма крачка, на, крачка напред, що се отнася до лечението на редки болести. Целта е м, познанието да пътува в Европа, а не пациента да се придвижва. Но а, при, при всичко случай е, липсата на информация е на лице, за това е, трябва да подкрепиме исканията и предложенията на колегата и понякога дори да ги задълбочим. Господин Педичини, не искате да вземете думата. С това приключваме списъка на присъстващите а, докладчици в Шанка. Господин Петърле има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се на това, че докладчика набляга на един проблем, който от огромно значение за европейските пациенти и това, че е обсъждал проблемите с всички заинтересовани страни. Аз съм бивш а, пациент на онкологията и знам какво е, когато изведнъж един лекар ви каже, ами нищо не правим, можем да направим повече за вас, ще живеете 2-3 месеца и толкова. Аз обаче имам примери за продължаване на живота на онкоболните след лечение в друга държава членка. Така че това е един пример за фун... начина по който функционира Европа. Знаете колко крайна сметка е ценно да се е, удължи живота дори с един ден, а знаете колко по-многобройни са и онкоболните в последно време, но за това е необходима по-голяма мобилност и както каза Иво Белет, тя е, тази мобилността е много а, скромно ограничена, така че няма нужда от допълнителни политически решения, а практически методи за подобряването им. Искам обаче да се спра и на, на друг проблем, който многократно съм е, поставил. Дали, мобил, дали мобилността на пациентите е, допринася и за мобилност на медицинските познания в е, Европа. Защото е, е, е редно да има е, съответно обмен на информация, защото нито една, ни, нито една страна не може сама да постигне а, успехи в, и в тази област. Можем да ги постигнем само ако работиме заедно. Така че аз отбелязвам със задоволство, че докладчика се спира на пограничните зони така, ако има прекалено много административни препятствия, хората са, длъ... са длъжни да извърват а... километри и километри в търсене на а... съответната медицинска услуга, когато е необходимо само да преминат границата и да я получат. Госпожа Шхейперек. Първо бих искал да благодаря на Иво Белет. Обсъждахме въпроса и с асоциациите на а, пациентите в Нидерландия и те и представителите на Министерството заявиха, че не познават много добре трансграничните възможности, така че може би е, местните органи, регионалните органи на властта трябва да е, е, да предприемат някаква някакви допълнителни действия. А, беше, беше споменено, споменато какво можем да направим за онкоболниците, но същевременно не, не об, обсъдихме, че всъщност са, са, са, са собствениците и а, решават как да се използват бюджетите на големите транснационални предприятия и какви научни развития да бъдат направени. Така че аз не съм нито докладчик, нито докладчик в сянка, но смятам, че има много какво да се направи тук. примерно, ето Румъния ще, ще поеме председателството на Европейския съюз. Знаем, че някои държави членки работят по въпросите свързани с а, резистентността на антибиотици, други не. Но много, много често а, някои мислят само за изборите, но Изб по време на изборите трябва да кажем и какво правиме за хората, защото това са важни проблеми, които ги, е, ги тревожат. Тук не става дума само за млади хора, но и за по-възрастни, които по-често се сблъскат с тези проблеми. Благодаря. А, ако никой друг не иска да вземе думата, давам думата на комисията today. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата за участие в нашето заседание на вашата комисия. Благодаря и на докладчика господин Белет и за докладчицата в сянка за отличният доклад и за редичните въпроси, които бяха повдигнати и в нашата вътрешна работа бих искал да обърна вниманието ви на няколко аспекта. На първо място, както предполагам, знаете, Европейската комисия изготви докладът съгласно разпоредбите на директивата на 21 септември. И в доклада, както става ясно и от доклада на комисията ЕНВИ. Повдигаме няколко въпроса, на които искам да се спра. На първо място, директивата очевидно е, изяснява и гарантира правата на пациентите на трансгранично здравно обслужване. И мисля, че това беше основната ни цел, като започваме за контворческата си работа. Как може да гарантираме, че правата, които са постановени от Европейският е, съд, се отразява чрез тази директива. Освен това, беше интересно, че откакто пред директивата не се е стигнало до нови съдебни дела пред съда по тази тема. Има стабилна и леко увеличаваща се тенденция в броя на пациентите, но както казах, докладчика няма сериозна промяна. Трансграничната мобилност на пациентите не е довела до сериозни последици за бюджетите на националните здравоосигурителни каси, което е важен аспект. Голяма част от дебатите по време на изготвянето на директивата, именно финансовата тежест върху националните здравоосигурителни каси се смята за е един от основните проблеми. И накрая продължаваме да работим с държавите членки за прилагането прилагането на директивата и за подобряване дейността на националните звена за контакт. Тук е важен аспект, който подчертава и докладчика и връзката между тази директива и регламенти за социална осигуровка на гражданите. Вярно е, че ежегодно милиони европейци пътуват за по-дълго или за по-кратко време в други държави членки. И в случай на проблем с наздравен проблем. Техният достъп до здравеопазване е областен чрез регулацията. А пак директивата от своя страна се съсредоточава върху грижите, като тук се стига едно объркване за самите граждани, но се опитваме заедно с, с службите на Европейската комисия, т.е. с Генерална дирекция Санте, да се опитаме да изясним въпроси и да стане ясно, че има и трансфер на познание между националните звена за контакт и че тази информация стига и до гражданите. Тук важен въпрос беше проверката за съответствие на транспонирането на директивата. Както вече казахме, комисията започна 26 процедури за неизпълнение на задълженията поради закъснение или непълно транспониране на директивата, но този първи етап приключи и всички тези производства за неизпълнение на задълженията приключиха, бяха прекратени. Сега сме на вторият етап на проверката, т.е. проверяваме как точно директивата се прилага на национално равнище. Разбира се, директивата може да бъде транспонирана съгласно здравната система в съответната държава членка и законодателството и различните права. Така че се опитваме да направим проучване как транспонирането на директивата се отразява на интересите на гражданите. И основният въпрос, който се занимаваме, е свързан не само с възстановяването за трансграничното здравно обслужване, но и недискриминацията на пациенти от други държави членки по определенето на цените на здравните услуги. На трето място, изчерпателен списък на леченията, за които се изисква предварително разрешение – и сравнително трудна, тежката административна процедура за възстановяване на разходите или за получаване предварително разрешение. Постигнахме конкретни резултати. Много държави членки решиха да променят своята законодателна рамка в интерес на пациентите след консултативния диалог, който започнахме с тях. в следващия период Европейската комисия ще продължи интензивно да работи с държавите членки, за да гарантира възможно най-добро прилагане на директивата. Тук въпрос повдигнат в докладчика и докладчите в сянка е липсата на осведоменост сред гражданите. Действително има такъв проблем с непознаването на директивата. Затова ние в Европейската комисия продължаваме да работим чрез различни редица дейности, организирането на семинари, като семинара организиран през октомври 2016 година, например. Като обсъдихме с заинтересованите страни, с националните контактни звена, с организациите на пациентите, как можем по-добре да информираме гражданите за техните права. Освен това, по този начин подобрихме възможности си за работа с заинтересованите страни за подобряване на обмената на информация. А наскоро новата кампания Европейския съюз и А е пряко насочена към Европ... младите европейци, присъствено комисария Хан, като се обръща внимание специфично на трансграничното здравно обслужване в Европейския съюз чрез социални медии, като Фейсбук, например. Продължаваме да работим и с националните контактни звена, както вече казах. Подпомагаме ги при подобряване на тяхната ефикасност, за да помагат в опитите им да помогнат на пациентите да добият нужната им информация. Затова и провеждаме редовни заседания с тях и мога сега да ви кажа, че ще изготвим ръководни насоки за дейността на националните звена на контакт. Те бяха договорени на 15 ноември, което напълно съвпада с препоръка 16 на проекто доклада. Трансграничното сътрудничество е важен въпрос, особено за пограничните региони в полза на пациентите. Искаме да разберем по-добре тази тема. Затова беше публикувано проучване, поручено от Европейската комисия през месец март. Показват се няколко примера за добри бизнес модели за сътрудничество и се опитваме да работим заедно с националните органи за разработване на такъв вид сътрудничество. Това проучване ще бъде обсъдено и представено на предстояща конференция, която ще се проведе през декември тази година, като заглавието на тази конференция е насърчаване на трансграничната сътрудничество в областта на здравеопазването в пограничните региони ще бъде организирана съвместно от Генерална дирекция Санте и Реджио. И има също така и важни инструменти за сътрудничество в тази, предвидни тази директива, като се започне с европейските референтни е, мрежи. Споделяй, грижи се и лекувай. Това е мотото на тази мрежа. На последната среща дойдоха представители на различни държави членки. Среща се проведе в е, Брюксел миналата седмица и се опитваме да видим какво може да се подобри. Вече беше споменат съществуването на 24-те европейски референтни мрежи, които обединяват повече от 900 високо специализирани здравни звена в над 300 болници в 25 от държавите членки на Европейския съюз. Предвидили сме също така и голям брой от звената, участващи в тези мрежи, за нас са достатъчни и не смятаме, че има нужда сега да увеличаваме броя на мрежите, защото смятаме, че за сега трябва да се гарантира доброто функциониране на тази мрежа, която вече е достатъчно мащабна. Сега трябва да се гарантира, че тя ще постигне целите си областта на здравеопазването и електронното здравеопазване, Европейската комисия продължава да настоява е, за трансформацията на системите здравеопазване с, с участието на държавите членки. Неодавна публикувахме съобще, съобщение на 20 април тази година, посветено на тази тема. Работим за мрежата за електронно здравеопазване, също част от инструментите, предвидени в директивата. И заедно с държавите членки се опитваме да намерим подходящият модел на управление, ръководни насоки за по-добър обмен на, практики. Важно също така да се отбележи, че 22 държави членки участващи в а, проекта за, в рамките на механизма за на Европа, а, обменят данни и се надяваме от а, до година да започне обменът на електронни рецепти официално от до година между няколко пилотни държави членки. Така че това също е важна част от нашата дейност в Европейската комисия. Полагаме усилия за да гарантираме, че информацията достига до гражданите, но също така, както поискаха и редица от изказалите се, важно е също така и познанието да пътува, доколкото това е възможно, в полза на пациентите и на здравните специалисти, които да се възползват от този инструмент. Благодаря ви. Uh, благодаря. Сега давам думата на господин Белет за неговите заключения. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас. Ще ми позволите да обобщя, че имаме общи виждания по отношение на платформата и на проблемите, като например липсата на информация, задачата ни да повишим осведомеността, не само по отношение на функционирането на националните звена за контакти, а и е нужно повече информация за тяхното съществуване не 10% от гражданите да знаят за тяхното съществуване както до сега, а 90% трябва да станат от тях. Това е обслужване на едно гише, където гражданите могат да получат всякаква информация за възстановяване на разходите, финансови компенсации, действия в случай на евентуални закъснения и така нататък. Разбира се, важността на електронното здравеопазване, което вие споменахте, споменава в нашата резолюция, която приехме неодавна. Не можем да говорим за трансгранично обслужване, ако не включим и революцията в здравеопазването посредством цифровизацията. Както господин Петър каза, трябва да имаме амбицията, мобилността на пациентите да се прелее в мобилност на информация когато говорим за рецепти, трябва да осигурим тяхното придвижване. Ясно е, че са важни граничните региони. Господин Петъл и господин Рит от комисията споменаха и проучването на комисията за специфичното положение и потенциала на граничните региони. Говорим за електронни рецепти. Те са особено важни и за граничните региони. Господин Въке спомена също липсата на информация и нуждата от ясни правила за възстановяването на средствата. Докато липсва такава информация, пациентите ще се въздържат от пътуване в чужбина, така че трябва да има яснота за финансовите разпоредби около трансграничното предоставяне на медицински услуги. Ако този доклад се приеме, трябва да има и последващи стъпки, защото обхвата на този проблем и тези предизвикателства са много по-широки от това, е, което доклада отразява, като например е, антимикробните е, резистентности, особености на здравеопазването в различните държави. Всичко това трябва да се вземе предвид в навечерието на следващите европейски избори проблемите на здравеопазването в Европа са едно предизвикателство и имаме нужда от доказателство за добавената стойност на разглеждането на този проблем на европейско ниво. Господин Ирит от комисията а, спомена принципа а, да споделяме, да се грижим и да лекуваме. Това въжи и за електронното здравеопазване, мобилността на пациентите и мобилността на знанието. Това трябва да бъдат нашите цели. Радвам се на бъдещото си сътрудничество с докладчиците в Сянка и се надявам след стичането на срока за изменение да се срещнем възможно най-кратък срок, за да продължим работата си. Благодаря. Благодаря на всички. 4 декември в 11 часа е крайния срок за внасяне на изменение. А на 21-22 януари ще се гласува в комисията. Следваща точка от дневния ред – е предложението за регламент на Европейския парламент за измененията за установяване на обща организация на пазарите на сълскотопански продукти, докладче по становище е Херберт Офман, госпожа Грапини ще го, Гърдини ще го замества. Него, много благодаря. Днес замествам колегата Херберт Дорфман. Той не може да присъства днес тази, този следобят и ме представи да представя накратко неговото становище. Тук става въпрос за текст, който водещата комисия е Агри за изменение на регламента за установяване на обща организация на пазарите за селскостопански продукти. Становището на господин Дорфман е съточено върху аспекти от значение за Комисията по околна среда. Ще спомена някои от тях. Продължението на комисията предвижда възможността да се а, отглежда витис ламбруска и да се засаждат а, нови хибридни видове. Докладчикът подкрепя предложението на комисията за тези хибридни видове лозя. Господин Дорфман предлага да се ограничи засаждането на стария вид витис ламбруска до съществуващата засадена площ и историческите лозя. И когато говорим за стари видове, то държавите членки трябва да дадат разрешение за това въз основа на вече съществуващи а, лозя и на площи, които традиционно се отглежда този вид лозя. Втората тема важна за нас е етикетирането. Тук регламент 1169 от 2009 година изисква обозначаването на енергийното съдържание на алкохолни напитки. Има обаче вина с ниско алкохолно съдържание и алкохолни напитки, които а, не са произведени от Европейския съюз. в Европейския съюз може да се създаде нов пазар за алкохолни напитки с частично намалено алкохолно съдържание или с намалено алкохолно съдържание. Това са предложенията на господин Дорфман. Благодаря. Господин Волкен е докладчик в сянка от името на социалистите и демократите. Господин Капуто е докочек в сянка. Той също не може да, се, да присъства днес. Ще прочета от негово име. Предложението на комисията е доста обхватно. Става въпрос за общия регламент на пазарите и географското наименование на алкохолни напитки. Компетентността на Комисията по околна среда е ограничена и господин Капуто се съсредоточава върху тях. Енергийна стойност. Според господин Капуто трябва да има такова обозначаване на калориите, за да бъдат информирани потребителите за съдържанието на калории в консумираната от тях напитка а, винопроизводителите са готови да включат а, тази информация на етикетите си, но според господин Капуто трябва да отчетем и отражението на тази разпоредба върху малките производители, които са в мнозинство в Европейския съюз. Така че тази информация може да бъде отразена както в електронен вид, така и на етикетите. По отношение на хибридите, хибридните сортове, то трябва да има такава дискусия но той не е съгласен с шеста сорта, които изборявам, които са забранени в Европейския съюз. Тези видове лозе, лози не са органолептични и а, затова не, не представляват а, интерес, от 1930 е, година те са забранени заради голямото съдържание на метанол. Според господин Капуто е, трябва да има проучвания по отношение на Витис Лабруска. Господин Капуто не е съгласен с промените в обозначаването на географски регион. и смята, че има несъответствие с разпоредбите на СТО за защита на а, происхода. И за разлика от господин Дорфман, господин Капуто смята, че вината с ниско алкохолно съдържание трябва да подлежат на различен от виното режим, защото а, те се различават от характеристиките за вино в а, точка 7.1 от а, приложението към а, регламента. Има и програми за подкрепа, които са насочени само към производство на вино, а не на индустриален продукт с добавени аромати. И накрая по отношение на производството на лози, В момента винопроизводителите могат да използват подкрепа само за производството на вино. Трябва да има подкрепа и за компостирането господин Капуто ще внесе изменения по всички предложени от него точки. Мадам Ятемаки. Благодаря, госпожа Ятемаки. Ще започна с това, че съм доволна от предложението на комисията. Начина по който комисията предлага да се реорганизира законодателният акт е добър. Съгласна съм с искането за повече информация на етикетите, което предлага докладчика по становище. Наистина потребителите трябва да знаят какво е енергийното съдържание и реглам... но дали регламент е мястото, където трябва да се предложи това е друг въпрос. Във всеки случай намерението е ясно. Когато говорим за етикетиране, разбирам, че а, наименованието на происход е деликатен въпрос, но от друга страна климат, климатът се променя и за производство на вино се използват и други сортове лози. Бих искала от докладчика обяснение защо иска да се ограничат видовете лози, които се използват за производство на вино, защото не разбрах неговата идея. Благодаря, господин Хаузлинг. Благодаря, госпожо председател тук а, говорим за най-безспорната част от реформата на ОСП. От тук става въпрос за а, общия пазар и съм съгласен с предложението на комисията. А, по предложението на господин а, Дорфман. А, дали трябва да се ограничим с а, разрешението на един сорт. Аз мятам, че могат да се допуснат и други. Това е въпрос на дискусия. Ерик Андрю каза в комисията Агри, предложи виното с ниско съдържание на алкохол да попада под същите разпоредби по-строги изисквания и повече информация на етикетите. Това е добре, но тук трябва да не прекаляваме с информацията на етикетите, защото в противен случай става непрегледно. Искаме да обсъдим и други аспекти на общия пазар а именно млекопроизводството. Не бива да се ограничаваме само с производството на вино. европейските производители могат да обединяват само 3% и тук трябва да предвидим по някакъв начин на други парагове, за да бъдат те конкурентоспособни спрямо по-големите производители и млекопреработвателите. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат по този въпрос? Ако няма, давам думата на представителя на комисията, господин Себа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за неговите допълнения, неговите коментари към тази промяна на регламента. Ще се спра само на посочените от докладчика точки, свързани с производството на вино. Виждам, че докладчикът е предпазлив по отношение на предложението на комисията да продължи с забраната на някои сортове като например Витисла Бруска. То предложението на докладчика е по-малко амбициозно, но е съгласен с комисията за забранените видове. Всички разновидности отвъд Витис винифера са забранени заради здравословни и екологични причини. Но най-новите научни изследвания отричат вредата за здравето. По същия начин се доказва положителното влияние върху околната среда на по-устойчиви видове лози, за които са нужни по-малко пестициди, отколкото при традиционните видове лози. Нискоалкохолните вина могат да бъдат обект на същия режим за етикетиране като вината. Днешният пазар а, е достатъчно конкурентен, това ще се засилва за бъдеще. И за това европейските законодатели искат да предложат а, възможно най-добри условия на винопроизводителите в а, Европа. А, между другото и с а, добри изисквания към етикетирането. Има предложение на етикетите да има съдържание и енергийна стойност на виното. Както знаете, предложението на комисията от юни 2018 година не предвижда никаква подобна информация не защото пренебрегваме важността на тази информация. А, когато комисията прие това предложение, беше в ход а, друг а, процес в връзка с друг доклад по задължението за етикетиране и регламентиране на съдържанието на хранителни продукти. В момента комисията прави оценка на, този, на тази разпоредба и а, ние проверяваме състоянието на сектора на винопроизводството. в момента ние се стремим към повече прозрачност в обозначаването върху етикетите. Така че всички секторни разпоредби в резултат на разговора между парламента и съвета ще бъдат отчетени от комисията. Нашата цел е да постигнем по два начина или да изпълним две цели. Да защитим потребителите от една страна, от друга страна да постигнем доброто функциониране на вътрешния пазар. Благодаря, госпожо Гардини. Искате ли да кажете нещо? Благодаря. Много се радвам, че можем да обсъдим този доклад в този кръг. Ще продължим да работим по това досие заедно с господин Дорфман. Много благодаря за този дебат. Е, крайният срок за внасяне на изменения 29 е ноември. А на 29 януари ще гласуваме становището в комисията ЕМВИ. Now, dear colleagues, it's a pleasure with us. Скъпи колеги, за нас е удоволствие да посрещнем професор Портнер, който ще ни представи специалният доклад на МКИК а, на тема глобално затопляне до 1 градуса и половина. Той е заместник е съд председател на специалната работна група, която има за цел да идентифицира а, слабите страни на социо-економическите и природни системи следствие на промените в климата. Професор Портнер има доста голям опит в рамките на Мека ИК. Той е един от авторите на доклада за оценка, прият през 2014 година и е подготвил документите за КОП-21 в Париж. През декември 2015 година 197 страни се споразумяха да а, ограничат затоплянето на климата под 2 градуса, като се направят всички е, усилия това затопляне да не надхвърля 1 градус и половина. Доклада при, бе готов през октомври 2018 година и е, так беше разгледан в рамките на диалога Талануа. Така че членовете на нашата комисия имат доста въпроси да ви зададат и затова ви давам думата веднага. Благодаря за възможността да мога да ви представя специалният доклад за глобално затопляне около на 1 градус и половина. Като ще ви представя, разбира се, преимуществата на затоплянето да не прехвърля, да не надвижава 1,5 градус. Този специален доклад разгледа също така последиците при затопляне от 2 градуса и направи един анализ на двете ситуации. И за това, това упражнение беше много-много интересно и полезно от гледна точка на поетите ангажименти в Париж защото а, е, увеличението с 1 градус и половина а, е, ще има много по-малко последици за климата като цяло, екстремните жеги и а, е, валежите. И до 2100-ната година средното равнище, морско равнище няма да се увеличи повече от 10 см, но може да, да, да продължи да се увеличава в последствие и това а, може да продължи в продължение на векове това означава, че по-малко хора ще бъдат подложени на риска. Според изследванията, поне 10 милиона души е, ще бъдат защитени. Какво? Ако направиме сравнение между увеличаването на температурата с градус и половина и 2 градуса. Виждаме какви са разликите. При 1 градус и половина и има много по-малко последици за биоразнообразието и за видовете, по-малко последици за реколтите от житни растения и като цяло по-добро опазване на екосистемите. Обикнов... Обикновено гледаме какви ще бъдат последиците а, за земята, но за, за, за това съм ви, по, съм ви е, показал какви ще бъдат следиците за моретата при 2 и 4 градуса. Виждате, че при, при увеличаване на температурата с 2 градуса и между 2 и 4 градуса, това, ще доведе до, до, до затопляне на морската вода около бреговите региони. Ако, ако продължиме сравненията, при 1 градус и половина има много по-малко заплахи за риболова и за общностите, които живеят от риболов. По сто, на милиона по-малко хора ще бъдат потенциални жертви на бедността през 2050 година, т.е. ще можем да вървиме по посока изпълнението на целите за устойчиво развитие на Обединените нации. При дори при 1 е, градус е, и половина има огромен риск за арктическия район, за е, сухите региони, както и за малките развиващи се островни държави, както и за населенията на тези държави. При градус и половина в сравнение с 2 градуса заплахите за здравеопазването, за животновътството, безопасността на изхранването, економическия растеж са много по-малки и съответно мерките, които трябва да се предприемат по-малобройни. Направихме оценка на риска чрез цветове виждате от не без, безрисково положение. Виждате, това е белия цвят до тъмно-червеното, който е висок риск и оценка на това, което се очаква да се случи при наличието на подобни промени. Как, как, както виждате, границите вече са очертани. Коралните, е, кора, кора, коралните масиви и арктическите региони са, е, както виждате, в най-голяма, под най-голяма е, заплаха, но в някои случаи дори сме стигнали до високия риск, до за, за, за някои по-уникални екосистеми, но и като цяло а, положението в глобално ще бъде застрашено. А, също така а, не трябва а, да забравяме, че има все повече и повече и повече е, опасност от е, екстремни природни бедствия, дори ако някои от тях бъдат е, едно, еднократни. Е, дигане на равнище, морското, повишаване на е, морското равнище е, в случай на по-специално в случай на увеличаване на температурата. Е, също така последиците от глобалното затопляне за арктическите региони при 1 градус и половина някои е, е, известен обем лед ще може и ледници ще могат да бъдат запазени, като тяхния обем ще бъде много, много по-малък при 2 градуса. По-топъл арктически океан, това, това означава много по-сложни взаимоотношения и между севера и юга и между е, много по-големи и резки раз, разлики. специ, специфични последици за примерно топловодните корали, които постепенно изчезват и дори в момента сме свидетели на постепенно из, изчезване на тези е, рифове, като е, опас, опасността е да се загуби до 90% от обема на, кора, на коралните рифове при увеличение на температурата до 1 е, градус и половина, като е, последиците за риболова ще бъдат много тежки и все още дори не можем да проценим, прецениме последиците за хората, живеещи в тези региони. Е, Риск, рисковете за наводнения на, брегове, на бреговите региони както и възможности и е, опасности от е, заболеваемост или смъртност, дължащи се на екстремни температури, на екстремни жеги. Това не, е, тази опасност не грози само е, хората, но също така и е, други е, и животни и съответно, ще има съответните последици за животновътството, за риболова и за див, дивата фауна. Ще дам още няколко примери. Е, какво се, какво се случва в топловодните региони. Виждате на, от лявата страна а, здрави корални рифове с, с съответните водорасли. В средата е, виждате изчезването на съответните е, водорасли, тъй като водата е станала прекалено топла и виждате е, че е, възможно е тези водорасли да се възстановят в случай на изтиване на морската вода, но в случай на затопляне изчезването може да бъде окончателно. Така че трябва да направим всичко възможно за избегване на тези последици. Виждате, че от 2016 година насам рисковете се увеличават и коралните рифове около Австралия са намаляли с 10% от 2016 година насам и или крайно време е да се предприемат действия. Какво можем да направим, за да, за да постигнем и запазиме е, затоплянето под 1,5%. Виждате най-амбициозните предвиждани или сценарии е, горе в ляво и най-малко амбициозния долу е, в дясно. използването на, на, на възобновяема енергия и съхраняване на въглерод за борба с последиците, но това има би им, имало много а, тежки последици за хората като цяло. Колкото по-малко зависиме от а, технологиите и, а, и, и а, съхраняването на въглерода, толкова по-добре за нас. Така че кол... виждате разликата между подходите, която ще предопредели необходимостта и обема на използване на въглеродните технологии за намаляването на емисиите ще бъдат ще бъде много ползотворно както за човешкото здравеопазване, възстановяването на екосистемите и като цяло ще намали и борбата за обработваема земя. А, това ще... А, съхраняването на а, затоплянето до 1 градус и половина ще ни позволи и постигането на целите за устойчиво развитие на, обед, на Обединените нации. И виждате тук в а, синьо а, съответните синергии между различните действия, предприяти за а, а, намаляване и смягчаване а, последиците от а, затоплянето. Виждате разликите още веднъж между затоплянето до 5 градуса и половина и 2 градуса. Е, но 1,5 е, градуса не е, е панацеята. Това е просто някакъв компромис между е, реалистичния подход и това, което може да ни опази. Но все още обаче не, не, не можем да направиме оценка на последиците от затопляне. Възможно е да има наистина някаква между 1,5 и 2 градуса, да има едни гранични стойности, отвъд които вече няма да можем да предприемеме нищо. Така че в никакъв случай, дори и да ограничиме затоплянето до 1 градус и половина, не сме от без а, не, не, в никакъв случай няма гаранции, че не сме а, под заплаха на увеличаване на морското равнище, на височината на мор, морските вълни и така нататък. виждате в момента количеството на CO2 в атмосферата и съответно съответните увеличавани последици за морското равнище и морските вълни. Парижкото споразумение така доказа, че е, в никакъв случай не можем е, да спрем до тук, че нещата са спешни и е, че трябва да преодолеем политическият парализ и а, не а, липса, да предприемеме действията, които не са предприяти. А, можеме, благодарение на спазване на някои правила и съгласно химическите и физическите закони бихме могли да е, ограничиме затоплянето до 1 градус и половина. Разполагаме и с необх... необходимите технологии, но те трябва и да се развият, за да можем да съхраниме. Можеме също така да прена сочим не финансовите потоци, като спреме субсидирането на изкопаемите горива. Има, разбира се, някои препятства, но е необходимо да се провежда политика на широка информираност и да се разбере защо в момента някои неща просто не се правят и е, защо не са предприяти всички мерки. Какво трябва да направим? Да ограничиме е, увеличаването на температурата до 1 градус и половина. А, за, и за, за, за това ще трябва обаче да намалиме емисиите на CO2 до 45% до 2030 година, а не с 20%, което ще доведе до затопляне до 2 градуса. Същевременно тези емисии трябва да бъдат снижени до 0 до 2050 година. Е, основните ни послания са следните. Промените в климата вече се отразяват на населението на е, планетата, на екосистемите и на различните е, био, и на биоразнообразието. Не е невъзможно да се е, спре сътоплянето е, до 1 градус и половина, но за това трябва да се предприемат безпредседентни мерки и от всички. Е, не трябва да забравиме, че половин градус може да бъде решаваща и че действието и дейността на всеки е от значение що се отнася до, до опазването на околната среда. Много ви благодаря за презентацията. Колеги, имате думата за въпроси и коментари. Ще действаме на принципа на спонтанните изказвания, така че който иска да вземе думата, моля да дигне ръка. Думата има господин Лизе. Е, Благо... Много благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин професор Портнер. Една забележка и един въпрос. Показахте накрая един а, слайд, а, на който се виждат политици, изровили глава в а, пясък. А, бих ви помолил малко по... А, точно да разграничавате нещата. От една страна имаме а, през президента Тръмп, който отказва че има изобщо климатична промяна. От друга страна сме ние, които сме ви поканали да гостувате. Главният консултант на президента Обама каза, че нямаше да има парижко споразумение без участието на държави от цял свят и Европейския съюз. Така че не бива да подвеждаме под общ знаменател политиците от цял свят. Това първо. На второ място бих ви помолил да разясните малко повече последното си а, изказване. А, господин Тръмп е достатъчно а, сложна личност, но а, има и политици, които са още по-непреклонни. А, трябва и те да бъдат убедени, че а, всяко едно ограничаване, всеки половин градус намаляване на затоплянето са от значение. И ако САЩ и Бразилия, а, господин а, с техния нов председател, ако президент, ако те а, не се съгласят да участват в намаляването на емисиите, защо Европейският съюз да го направи? Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря за вашата презентация. Поспоменахте господин Болсонаро, 7900 хиляди квадратни километра са обезлесени в Бразилия. Това също има своето значение за климата. Твърдите, че а, залесяването подобрява климата, но в Бразилия все още се изсичат гори. За съжаление, изчезват гори и в а, северните региони. Аз ще питам нещо за селското стопанство. Когато говорим за опазване на климата, селското стопанство също играе своята роля. Вие споменахте биогоривата. Влиянието на биогоривата върху климата е спорно и те са в най-добрия случай неутрални спрямо въглеродните емисии. Твърди се, че трябва да има технически мерки. Как да ги изберем, как да ги приложим? Възможно ли е с сърското стопанство, което практикуваме, изобщо да постигнем тези цели? също така, все още се подценява значението на други газове, а, не само метан. Освен това, как да произвеждаме достатъчно месо, ако не отглеждаме достатъчно животни? Не знам дали ние като европейски политици така сме заровили главите си, но има много държави в Европейския съюз, които не постигат целите си. Винаги можем да посочим към още по-лошите политици, но ние като европейски политици трябва да признаем, че също не напредваме достатъчно бързо. Благодаря и накрая госпожа Гуталанд. Благодаря госпожо председател. Благодаря и на вас, професор Портер, за интересното и важно изложение. Благодаря ви и за доклада, който публикувахте тази есен. Мисля, че това беше най-важният доклад, публикуван тази година, много важен преди срещата в Катовице. И мисля, че получихме от вас цялата ни нужна информация. Две неща ме окоръжават. Единият е Вашия доклад, а вторият е моето момиче Грета Тюнбай, в, една млада шведка, която в продължение на седмици не ходеше на училище, а вместо това е, стоеше пред е, парламента в Швеция, настоявайки да се предприемат е, мерки за спасяване на климата. Едно от посланията и беше разполагаме цялата нужна информация, сега е време да се действа. А, може би наистина разполагаме с цялата информация, която ни трябва, но все пак ще ви задам няколко въпроса. Какво според вас е нужно да се добави а, и което не сте споменали към момента? И на второ място, какво смятате, че Европейския съюз и останалото част в света би следвало да направи като намаляване на емисиите в проценти? През 2000, до 2300 година е целта от 40%. Ние смятаме, че в Европейския парламент, че трябва да се увеличи тази цел от 55%. Не знам дали може ви да ни кажете какво смятате по въпроса. Имам и още един въпрос. Споменахте ем, животинските видове. Питам се дали можете да ни кажете каква част от тях ще загинат при 1,5 градуса в сравнение с е, увеличение на температурата от 2 градуса. Тоест, каква е разликата и колко животински вида няма да оцелеят? И следващият ми въпрос е свързан с е, горските масиви. Аз идвам от е, Швеция, страна богата на горски масиви. Да се питам как горите биха могли да допринесат и като погълтители на въглерод, но също така и като заместител на изкопаеми горива. Тоест, двете възможни употреби на горите за намаляване на емисиите. <laughs> Thank you very much and I apologize if I, if I miss any... Благодаря ви, извинявам се, ако съм пропуснал някои конкретни аспекти от въпросите ви. Първо, цялото ми уважение към колегите от Германия, не исках да обвинявам поименно никого от присъстващите тук в залата по отношение на бездействието и липсата на познание в областта на измененията в климата. Знам, че тук в Европейския съюз се върши много сериозна работа, но ние в Международния комитет за измененията в климата извършваме анализ на световно равнище и когато ви представяме подобни презентации, трябва да и представим картината на световно равнище. Така че тук не говоря конкретно само за Европа, но има и такива а, личности, а пък разбира се, от само себе си подразбира, че всички пъсващи в тази зала са изключени. По въпроса за енергетиката и а, биоенергията. Знаем, че в момента има износ на такъв вид а, продукция към а, би, за, на, фуражи, като в Северна Германия, например, имаме сериозен проблем с индустриалното отглеждане на животни и с производство на биогаз. И това е тема, на която ще бих погледнал много критично. В изчисленията на биомасата в енергия с улавяне и съхраняване на въглерода, ако не се лъжа, се включва засаждането и отглеждане на дървета и производство на първична енергия, която дава възможност на въглерода да бъде уловен и съхранен в, в, в, от геологична гледна точка. И по последния доклад този модел на технологични действия ни дава възможност да направим изчисления на последиците и разходите, свързани с усилите за смягчаване на измененията в климата. Така че може да се диверсифицира модела, разбира се, но към момента Изглежда, че това е най-економическия жизненно способен метод за отстраняване на, на въглеродния диоксид от атмосферата и съдържането му, задържането му в а, подземни геоложки погълтители. Така че да, има въпроси свързани с тези методи, има въпроси свързани и с това до какво обществото ще приеме подобна технология. Технологията се използва в Норвегия, поне доколкото знам. Знам, че има химически производство, метод за устраняване на въглерода от природния газ, който се прилага при залежите, при експлуатацията на залежите на природен газ в Северно море от страна на Норвегия. Така че да, има, има обаче и въпроси свързани с тези технологии, особено при по-масштабното им прилагане. И заключението е, че ако можем да избегнем употребата на тази технология, е по-добре да, да я избегнем. Това е най-доброто заключение. Вторият ви въпрос е свързан с азотния оксид и производството и животновътството. Извинете, да, това е сериозен въпрос. И това е първият доклад на IPCC, в, в който обсъдихме с отрасла последиците за човешкото поведение и последиците на човешкото поведение и какви бих и а, сериозното намаляване на а, консумацията на месо е сред а, основните а, усилия за промяна на човешкото поведение. Не казвам, че трябва да се напълно да се простанови консумацията на месо, но увелича намаляването и с 80 до 90% значително ще допринесе и а, намаляването на азотен оксид, свързани с намаляване на сториалното животновътство, са значително и важно намаление. Колкото повече намаляваме емисия от въглероден диоксид, толкова повече ще, остава, ще стават важни остатъчните емисии в бъдещето ни, ни, ни, ни усилия за климата и не бива да пренебрегваме другите парникови газове, които са много важни и които са дори по-силни от самия въглероден диоксид. Така че тези сектори бяха разгледани специфично, а на въпроса на депутатката от Швеция, мисля, че отговорих на въпроса ви по отношение на горите и тяхната употреба горските екосистеми, възстановяването на горските екосистеми всъщност може да се окаже много важна стъпка напред към амбициозното намаляване на емисиите. Може да се използват и а, страничните а, ползи, а именно производство на хранителни продукти за, за хора, за човешка употреба, запазване на биоразнообразието и заделяне на достатъчно пространство за опазване на биологичното разнообразие. И също така да има ползи и за самия климат. Така че ясно е какво трябва да се направи. Смятам, и държа да отбележа, че аз не съм политик, но стигнах до това заключение седяки работата, която се върши, останало с впечатлението, че политиците във всички държави по света трябва да се договорят за повсеместни структурни промени и една рамка, която да на превърне всички използващо въглероден диоксид по-скъпо, като едновременно с това да се намали цената на всичко посетен по сточив начин ефтино. Тоест, например, биологичните хранителни продукти трябва да, да се вече да не функционират като луксозни продукти, а да се премърнат в нормална консумация, а пък продуктите от индустриалното селско стопанство трябва да поскъпнат, за да се фактурира в тях и цената на въглерода. Но това уравновесяване може да се направи само на световно равнище. И тук се връщам на първият въпрос, който им беше зададен – беше свързан с международното сътрудничество. Международното сътрудничество е задължително предварително условие и това е част от политическото бездействие и от парализата на политическо равнище, на което сме свидетели в момента. А по отношение на целите е, по отношение, за климата и въглеродния диоксид в, в Европейския съюз, целта от 40% на 2030 година, сравнение на 2010 година е целта на Европейския съюз, но за всички нас референтните стойности са от, 90, от 1990 година. Така че ако се има предвид, че през 2010 година вече имаше намаление с 10, с 15% сравнение с 90 година, то се оказва, че целта от 40% сравнение 2010 година също означава 55% сравнение с 90-та година, т.е. това е чудесна цел, което е прекрасно от страна на Европейския съюз, но трябва всички останали да направят същото. А както знаете, в рамките на IPCC и на COP21 развиващи държави членки настояват на правото си да използват повече от кредита за, за емисии емисии в сравнение с развитите държави, като например в Турция и в Китай или в някои страните в Африка. И колкото повече а, използват въглеродни а, технологии, основаващи се на въглерода тези страни, толкова повече усилия трябва да положат развитите страни, за да компенсират тази тенденция и трябва да сме наясно с този факт. А, по въпроса ви, свързан с смъртността на фауната, не мога да ви кажа какви са стойностите за рискът от изчезване на животински видове. Това ще бъде засегнато в следващият доклад, но знаем от първичната научна литература, че същото се, когато въжи за човека, въжи и за всички а, бозайници. Някои ще се справят по-добре, някои по-зле. Имаме също така и специфични стрес тестове за производителността на, ам, на добитъка, като например млекодайните е, животни, като си има предвид и намаляването на водата при увеличаване с 0,5% Очевидно, че ще има и значително увеличаване на смъртността сред животните. Също въжи и за човека. Ако, ако оставим затоплянето на температурата е, ще сме свидетели на загуби на стотици хиляди човешки животи. Също се случи през 2003 година при вълната на много високи температури през лятото доведе до, доведе до смъртта на хиляди само в Европа. Но пак казвам, бедните и най-уязвимите са ам, изложени на, климати, на, на климата и на атмосферните обстоятелства много повече от нас и именно те ще бъдат най-засегнати и всъщност някои части от земята вече няма да са пригодни за жи, живот за хората поради измененията в климата. Благодаря ви, ще има колега се поиска думата. Първо думата госпожа Гебаси. Благодаря ви за изказването. Добре е да получим тези разяснения, особено да може да сравним увеличение с 1,5 градуса и 2 градуса и виждаме, че разликата е значителна. Знаете, че беше гласуван пакета за енергетиката и климата в Европейския парламент си поставихме цели, именно 32% възобновяеми енергийни източници от 2300 година, 35% енергийна ефективност и 40% намаляване на въглеродния диоксид. И за 40% намаляване на парниковите газове. Предвидни са е, нетни емисии въглероден диоксид е, на равнище 0% през 2050 година. Тоест предвижда се нулеви нетни емисии през 2050 година, но дали то в Европейския съюз не трябва да си поставим тази цел за 2040 година? Също така включихме и стратегията за метана – Никак не беше лесно, но успяхме да го постигнем, защото е вярно, че метанът за ограничен период от време допринася повече е, в по-голяма степен за парникови ефект. Така че искам да чуя мнението ви за стратегията за метана. Днес във вестник е, Le Monde се пише, че френските банки финансират масово е, въглерода и въглищата. Тоест, френските банки мерки са заделили 58% от, от инвестициите си в изкопаемите горива. Така че смятате, че трябва да се обърне внимание малко и на банките. Тоест, ако банките продължават да финансират изкопаемите горива, ами как искате да привлечем хората? Виждате, че младите хора във Франция се противопоставят на данъка върху въглерода и увеличаването на цената на бензина, защото как може някои от хората да плащат повече Турция, при положение, че банките продължават да инвестират в въглищата и въглерода. Трябва да се подобри осъдобността на обществото, но трябва преди всичко политиците да служат за пример, за да може всички в, на света, който се погледна в едно голямо село, да а, имаме възможно най-безупречно поведение. Благодаря ви, думата има господин Гербранди. Madam Chair, and, and thank you very much, Professor, for благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин професор, за присъствието днес сред нас, за това, че поделихте с нас а, а, изводите си и собствените си а, виждания и положителното си отношение. Виждате, че основното ви послание е мрачно, но все още има и лъч надежда, че ще успеем да задържим увеличението на температурата до 1,5 градуса ако, ако имаме нуждата воля. И най-притеснителното това, което казахте, е, че обществото ни не е подготвено за радикалните промени, които ще са нужни, за да запазим ограничението на температурата под 1,5 градуса, въпреки че това е нужно, ако чуем презентацията ви. Смятам, че Франция е, е чудесен пример. Незначително увеличение на цената на бензина заради измененията в климата предизвиква вече доста протести в обществото. Имам три конкретни въпроса към вас първо място заявихте, че от технологична гледна точка е възможно да се задържи увеличението на температурите до 1,5 градуса. Оставам обаче впечатлението, че не говорите само за големи, за големи постижения от технологична гледна точка в бъдеще, но говорите за наличната вече технология в момента. Може би ще ни кажете малко повече колко още големи стъпки напред от технологична гледна точка ни трябва, за да постигнем задържането до 1,5%. Следващия въпрос е свързан с биологичното разнообразие. Ясно ни показахте с тропичните коралови рифове, Обяснихте ни какво разбирате под биомаса и е, задържан, лавяне и съхраняване на въглерода и а, е, това, че екосистемите стават е, все по-уязвими. Но може ли кажете малко повече? Дори да се стигне до увеличение с 1,5 градуса, какво очаквате по отношение на биологичното разнообразие и загубата на видове? И последният ми въпрос е свързан с мрачната перспектива за точката на необратимост. Тоест всички се надяваме, че няма да се стигне до тази точка, т.е. в момента, в който климата изобщо вече няма да е под наш контрол. Много ме обезпокоиха налудничевите температури това е лято, дори и преди няколко седмици в арктичния регион. Смятате ли, че вече сме свидетел, свидетели на достигането на тази точка а, на необратимост в Арктика или моделите ви още не, не показват подобно нещо? Благодаря, господин Педичин има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, професор Пьортнер. Имам един коментар и един въпрос относно комуникацията, свързана с глобалното затопляне. Много ми харесва това, което казахте, че трябва да променим посланието Тоест, нека да се опитаме да постигнем, да задържим увеличението до 1,5 градуса, вместо да говорим за катастрофалните последици от увеличението на температурата с 2 градуса. Но изобщо разликата между 1,5 и 2 градуса е много далеч от представите на гражданите. Дори и при 1 градус увеличение на температурите в сравнение с предисториалната епоха вече сме свидетели на катастрофални природни бедствия, на хора, които губят живота си заради високите температури. Тоест трябва да си дадем сметка, че има пряка връзка между измененията в климата и ежедневието на гражданите. Споменахте данни, които, които показват перспективи до 2100-та година, но това са много далечни хоризонти. Трябва да говорим за по-скорошни е, Хоризонти в противен случай хората няма да се задействат сега. Говорите отново за далечни места по света, за Арктика, за Коларовия риф около Австралия. Трябва да говорим какво се случва тук в Европа, като например наводненията и свлачетата. И накрая аз не споделям вашата надежда по отношение на технологията, тъй като за съжаление тези технологии в ръцете на хора, които се ръководят само от желанието за повече печалби и не те ще спасят света. Не смятате ли, че основното предизвикателство в момента е не да имаме ясни научни познания за това какви са последиците от измененията в климата, а да се опитаме да обясним на гражданите не как, а как ще се осъществят на практиката си промени в климата, тъй като гражданите ще платят цената за изменението в климата. Господин професор, имате думата за отговор. Много благодаря за многобройните въпроси от този втори кръг. Ще започна за въпроса за намаляването на емисиите. Ако вие смятате, че до 2040 година Европейски съюз може да стане неутрален по отношение на емисиите, това ще бъде чудесно. Аз обаче не мога да ви кажа до каква степен е реалистична тази цел в различните държави на Европейския съюз, защото нямам информация за подробности. Споменахте основно препятствие, а именно финансирането на изкопаемите горива. Това все още се случва. Особено се подпомага добива на въглища и топлоцентралите на въглища. Това не е насочено към бъдещето и към намирането на нови технологии, които ще смекчат а, измененията на климата. Разбира се, в бъдещето до 2015, 2050 година ограничаване на затоплянето до градус и половина, съгласно Парижското споразумение, ще, това ще означава, че трябва да се ограничи въглеродния диоксид, който попада в атмосферата и той трябва да бъде намален в различни а, отрасли, като например транспорта, корабоплаването. Тук са важни новите технологии и в тези сектори технологиите те първа трябва да се развият и трябва да се намерят също така альтернативни горива, които да заменят изкопаемите. Мисля, че това, което виждаме и в Германия, министър на околната среда също направи подобни изказвания, е, е необходимостта от повишаване на таксите за дизеловите голива, например, като първа крачка. Това е, предизвика недоволството на хората, е, но нетният ефект не бива да е повишаване на цените, особено за най-бедните и уязвими хора от нашето общество. А, така че задачата е политическа и тя трябва да се реши, за да се избегне това недоволство. А, по отношение на развитието на технологиите, мисля, че основният проблем пред някои съществуващи технологии е, че а, те не са достатъчно разпространени. Това е голямо предизвикателство, с което трябва да се справим. По отношение на альтернативните горива, например, имам предвид е, синтетични горива, които могат да се използват във въздухоплаването и корабоплаването. По отношение на достъпа до възобновяеми енергии, то трябва да имаме достъп до енергия от вятър и трябва да използваме технологии за хидриране на въглеродния диоксид. и да се използват те като горива, заместители на керосин и гориво за кораби. Разбира се, това са нишови технологии. Аз самият карам кола с природен газ. И ако захранваме в газопроводите синтетични газове избягваме допълнителни емисии, но за тази цел са необходими инвестиции и от страна на потребителите. Това ще стане постепенно с подмяната на автомобилния парк. това ще спомогне развитието да поеме в друга посока и ще бъде благоприятно. И това е обхвата. От една страна трябва да използваме възобновяеми енергии, от друга страна те трябва да са достъпни, така че трябва да има инфраструктура за тяхното разпространение. Трябва също така да се използват повече е, нови технологии за е, транспортиране, например. Може да се предприемат и други мерки, например по-високи такси за дизелово гориво. може общественият транспорт да стане безплатен, за да се дадат е, стимули. докладът за ограничаване на стопането до градуси и половина даде някои насоки за използването на технологиите. Там се казва, че а, ще са нужни инвестиции в а, размер на а, няколко милиарда евро, за да се постигне този преход в а, технологиите. Но действително ние трябва да се справим с този преход и най-малкото трябва да, почвам, да започнем с него. Трябва да се откажем от старите методики като основна предпоставка за този преход. Попитахте ме и за биоразнообразието. В последния доклад за оценка не установихме, че видове са изчезнали а, заради глобалното затопляне. Има един а, единствен животински а, вид, а, който е изчезнал, но винаги а, заплахата идва от много посоки. А, ако се промени климата в а, а, една зона на света, това не означава, че един вид ще изчезне, просто местообитанието ще бъде ограничено. Това обаче се е случило в историята на света, но ако човешките действия се прибавят към към измененията за климата, то може да се говори за масово изтребване, например, в тропическите ширини, то това, което се случва сега, може да се сравни с последицата за животинските видове в исторически план. През последните 50 до 300 милиона години промените се забързват благодарение на дейността на човека и вредите а, са толкова бързи, че а, ни дават още един аргумент а, да се замислим а, за ограничаването на последиците от затоплянето. Попитахте ме и за проблема с комуникацията. В Европа се наблюдават екстремни климатични феномени. И в доклада на IPCC се казва, че вероятността за а, такива екстремни явления се увеличава. Но е много трудно да се правят надежни изказвания заради методологията, с която разполагаме, или пък да се правят прогнози. Наводненията или сушите в Италия от гледна точка на тяхната сила трябва да ни накарат да се замислим но да обвиним климатичните промени за подобни явления все пак е малко рисковано, защото все още не разполагаме с достатъчно знания за, за да правим подобна връзка. Въпреки това, IPCC наблюдава климата през последните 30 години а, и имаме прогнози за бъдещето. А, според тези прогнози, тези екстремни събития ще се превърнат в норма в идните 30 години. Трябва да се подчертае поне този факт. Когато говорим за по-доброто климатично бъдеще, често пъти се намираме в задънена улица, преговаряйки. Целта за ограничаване на градус и половина на затоплянето ще кажем, че ограничаването на 2 градуса също би довело до добри резултати и точно това е, е известна е, пречка в е, нашата комуникация. Това исках да ви кажа. Председателката, много благодаря, господин професор. Това беше изключително интересна размяна на мнение. Благодаря ви, че ни посетихте в навечерието на конференцията в Катовице е много важно всички да сме наясно с най-новото развитие в областта на климата. Благодаря ви. Now, uh, we are going... Така. Сега ще разгледаме проекто резолюция на, на основа на възражение, свързано с граничните стойности на ацетамиприт в някои продукти. Госпожа Годин е една от с авторките на резолюцията. Благодаря, госпожо председател, в качеството си на с автор. Благодаря на колегите, с които изработихме тази резолюция. Става дума за увеличаване на граничните стойности на амици ацетамиприта в маслините и зехтин от 0,3 до 3 мг на кило, т.е. 4 пъти повече а, е, препарат, който да бъде а, е, с които да бъдат напръскани маслиновите дръвчета. 12 са е, продуктите, за, за които ще се, ще се намалят пестицидите, а ще се увеличат за три а, продукти. Тези а, предложения се взеха след, с последствие на кризата, която а, се разрази в Южна Европа. Става дума за е, една болест, която се разпространи в граничните зони на Европейския съюз, благодарение на липсата на контрол и проверки. След, след това беше прието използването на ацетамиприт, който е никотиноид и до известни гранични стойности. Сега комисията предлага увеличаването на 4, 4 пъти на ецетемамиприт при третирането на маслините. Е, от оцен, оценката на въздействието е, е много недостатъчна и също същевременно ацетамиприда е, е смъртоносен за опрашващите е, видове и, по, и, по, и, по, и по-специално за пчелите. ЕФСА не казва нищо повече в изследването на темата. Това е и странно, и тревожно предвид репутацията на тази агенция. Съществуват обаче и ал- альтернативи за е- ацетамиприда за а, третиране на маслиновите дръвчета и маслините, както и за, дру, за другите използвания на този е, препарат, като в альтернативните е, е, продукти можем да цитираме диоксид на мед и J'ai perdu le fil de, de mon propos. C'est possible grâce à l'innovation, grâce à la... Възможно е да се използват альтернативни е, продукти, ако се поеме съответната отговорност и се избегне систем, систематичното използване на пестициди. Затова в е, нашето приложение предлагаме альтернативно решение. Е, при Приканваме също така а, да се вземат спешни мерки за а, опазването на опрашителите и същевременно да се вземат необходимите мерки за забрана на никотиноидите. По този начин ще възразяваме срещу всички мерки, които застрашават биологичното разнообразие и съответният биологичен еквилибриум. Госпожа Кале. Баляс. И много благодаря. Аз ще говоря от името на господин Балас. В подкрепа на ограничаването на употребата на ацетамиприт. Ацетамиприт се използва срещу листни въшки и други вредители по дърветата. А, ацетамипридът е вреден и за опрашителите, тъй като действа върху нервната система на насекомите. Комисията не е, не е за забраната на цетамиприт, а вместо това предлага три пъти по-високо, висока концентрация на цетамиприт от 0,9 мг до 3 мг на килограм. През 2016 година а, тази а, граница беше повишена от 0,16 на 0,9 постоянното увеличаване на остатъчното съдържание на цетамиприт е, означава, че този препарат е, намира все по-широко приложение в селското стопанство и не се отчита здравето на хората или на животните. 80% от насекомите в Европа са изчезнали през последните 30 години. Основна причина за това е начинът ни на практикуване на селското стопанство и използването на пестициди. Повторното вдигане на границата на съдържание на остатъчни вещества може да е вредна за хората и може коктейлният ефект може да е вреден не само за насекомите, а също така и за хората. Трябва по-добре да разберем начина по който тези субстанции влияят на хората. Освен това, отхвърляме тенденцията на комисията да използва все повече активни вещества, без да отчита общественото здраве. Тук не става въпрос само за маслинови дръвчета. Има альтернативни начини за защита на земеделски култури и по устойчиви решения предложението за вдигане на тавана за цетамиприт е вреден за природната и за гражданите. Прикамваме комисията да преразгледа решението си и да намали границата ацетамиприт на 0,5 мг на килограм. Благодаря. Благодаря, госпожа Ривази. Благодаря, госпожо председател. И аз ще представя аргументи, подобни на тези на колегите. Скопа в Европейският комитет е приел на 18 септември 2018 промяна на а, количеството гранични на промяната на граничните стойности. Това са никотиноиди, това, това са вещества, активни вещества, които биват намалявани в плодовете и зеленчуците, освен за маслините. Какво означава това? Това, означава, че ще избиеме а, пчелите а, е, и и а, е, друг, другите насекоми поради а, е, болест, която гзи, гзи, гзи, гзи, филоксидия, която се е разпространила в Южна Италия. В Южна Италия се използва този пестицид, но който има последици върху човешкото здраве, върху биологичното разнообразие, но и върху човешкото здраве, тъй като ще има все повече и повече концентрация на количества в зехтина е, А, нека, нека, нека не забравяме, че веднъж вече е, е, сме били свидетели на увеличение на концентрацията на веществото от е, 0,01 на 0,09. Така че не мога да разбера защо след като гражданите не искат пестициди. Е, те е, внимават много и са чувствителни, що се отнася до е, използването на никотиноиди. Е, просто не виждам защо след, след като има е, альтернативни решения. В крайна сметка с 0,0 е, 0,5 зех... зехтина ще няма да бъде отровен, защото в противен, противен случай, като, като, види, като видите а, италиански зехтин, няма да смеете да го купувате, тъй като винаги ще се съмнявате, че в него има висока концентрация на а, никотиноиди. Така. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Господин Туркано, но всъщност ще го замести господин Хансън. Господин Туркано се извинява, че не може да присъства. Ще изчита неговото становище. Въз, въз, въз, възражението им има за цел да увеличи защитата на потребителите и да въз, възрази срещу е, увеличаването на е, граничните стойности на цетамиприта в маслините и зехтина, както и за отпускането на нови разрешения за производство на продукти, съдържащи ацетамид пирит. Ние отчитаме необх... необх... необх... необходимостта а, да защитиме пчелите, но също така а, отчитаме и необходимостта да се пуснат на пазара продукти за растителни защита. Още повече, че ЕФСА не е излезла с заключение, че продукта има пагубни последици за насекомите и опрашващите видове. в, в Южна Италия е, е, са необходими продукти за борба с раз, раз, раз, различни разпро, разпространили се болести, които атакуват а, маслиновите плантации. Господин Туркано е убеден, че комисията ще спи Пази всички Разпореди. и смята, че това възражение не трябва да бъде взето предвид, тъй като в Европейския съюз се прилагат обикновено най-строгите е, мерки и правила, свързани с използването на пестициди. Господин Педичини, Бих, бих искал да успокоя с авторите на това възражение. Да, наистина ацети Миприда е, е използван много в борбата срещу е, филоксила, но ние не го рекламираме. Напротив, ние сме готови да използваме други альтернативни продукти, е, продукти за растителна защита или други альтернативни методи. Но ще но тъй като имаме страшни демагози в момента, които са на власт в Италия, така че може би ще се промени отношението към проблема. Благодаря, госпожа Гърдини. Ние смятаме да не гласуваме за това възражение. Защото комисията е получила становище на ЕФСА, становище в което няма елементи или доказателства за заплаха за човешкото здраве, включително и за пчелите. Да, да, наистина можем да прилагаме принципа на предпазливост, но комисията пред предлага намаляването на концентрацията до 0,5 милиграма на килограм от 0,9 милиграма. Винаги, кога, когато се, въз, се възприемат действия срещу европейски агенции като ЕФСА, намирам, че има нещо съмнително. Разбира се, можете да не сте съгласни с становището на дадена агенция и да излезете с контрастановище, но това не означава, че трябва да се подпитат, да се опитвате да подкопавате репутацията на Европейска институция. Но разбира се, всеки може да има право да има собствено мнение. Но мисля, че е, подобни твърдения просто не трябва да се вземат на сериозно. Така че връщам се към казаното до тук. Може би, бихме могли бихме могли да подкрепиме това възражение, ако целта беше да се увеличи концентрацията до 3 мг, но това не става, но тук не става дума за това, а става дума за възможност за намаляване на концентрацията и е, съответно възможност да бъдат защитени защитени е, производителите в Южна Италия. В крайна сметка растенията, както и хората, имат нужда от лекарства, когато се разболяват. А, е, ние си имаме лекарства и растенията също имат нужда от а, е, продукти за растителна защита. Тези а, Увеличение на количествата трябва да бъдат обект на изпитание поне в продължение на една година в действителни условия. Затова смятам, че не можем да се противопоставяме на предложението и да запазиме сегашните стойности. Сега, ако се налага да направиме, е, да поискаме намаление на концентрацията, трябва, това трябва да бъде подплатено с е, научни факти и доказателства и след изпитание на терена. Госпожа Ревизен, не се връщите към казаното вече. Обикновено докладчиците се опитват още веднъж и веднъж да а, представят своите аргументи, но нека да, да дадеме после думата на комисията. А ако искате да обсъждате нещата помежду си, може да го направите навън. Госпожа Юнико. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за днешната дискусия. Мисля, че нещата не са ясни и има объркване тук е, относно правната рамка, е, какви стъпки ще предприемеме и какви са е, резултатите от изпитанията. Сега първо, регламента, който очертава рамката, в която действаме, има за цел да подсигури високо равнище на защита на потребителите. Сега, тук е, целта е да се е, разбере дали е, максималните гранични стойности да трябва да се запазат или да се намалят. От F са Отговорът е категоричен. Всички направени предложения са в рамките на безопасното на и изпитания са направени за различните продукти, включително и за а, трапезните маслини и зехтина. Така че бих искал да бъда да бъда ясно разбрана. Целта на установяването на граничните стойности е запазването, защитата на човешкото здраве, а не защита на, поли... на опрашващите видове или е, животните. Второ, правната рамка, пускането на пазара на продукти на, за растителна защити. Кол... За миприда много неодавна е извършено изпитание и оценка на въздействието, нещо, което не е упоменато в а, възражението и неодавна ЕФСА препотвърди, че крит критериите за използване на ецитамиприт са спазени и няма опасност за човешкото здраве. В началата на 2018 година ацит ми прида и изпитанията на този продукт, що, що се отнася до е, последиците за животно, за околната среда, животните и така нататък, критериите бяха прияти от държавите членки. Знаете, знаете, че всеки продукт се разглежда по-отделно, неговите е, специфики се разглеждат много внимателно. Това въжи и за ацетимиприта. Така че, що, що се от, отнася до последиците за за а, е, опрашителите и околната среда. Ние не можем да ги разглеждаме тук, тъй като това е регламент, който се отнася до граничните стойности само. Но а, същевременно а, въз, въз, въз, възразяващите са а, изразили своето възражение в неправилната посока, посочвайки неправилната, прав, неправилното правно основание. Същевременно обаче трябва да, да бъдем е, много а, предпазливи, говори, когато говориме за ЕФСА. ЕФСА е институция, която се радва на а, доверие. А, те са потвърдили, че тези максимални гранични стойности не представляват опасност и е, че а, по, по, продукта е а, се използва целес, целенасочено за борба срещу вредител по маслините и че посочените гранични стойности не представляват опасност. Тук, тук се споменаха едни стойности, които са примерно 4 пъти по-големи от предични, предишните максимални гранични стойности. разглеждайки цифрите, се оказва, че увеличаването на стоеността може да бъде до 40%, а не 4 пъти повече. И този регламент е много важен, би казала в заключение, тъй, тъй като този продукт и съответните максимални раз, а, а, стойности се използват за много плодове и зеленчуци, включително ябълки, круши и така нататък, но предло... предложението се вписва в критериите посочени в регламента. Комисията не превишава своите права. А колкото до въздействието върху опрашителите и опасността за видовете, тя е била разгледана съвсем неодавна в рамките на неодавна предприятите е, мерки. Така че ще приключиме с тази тема и минаваме към последната тема. Става дума за обмен на мнение с комисията относно регламента за изпълнение за удължаване на сроковете за одобрение на някои активни вещества, включително и хлорпирифоса. Комисията има думата. Благодаря ви, госпожо председател, че ми дадохте думата. Веществото хлор пирифос и хлорпирифос метил бяха одобрени през 2006 година след а, изчерпателна оценка. Одобрението за тези две вещества се преразглежда в рамките на Европейския съюз, за да се прецени дали а, одобрението им може да бъде удължено или не. Настоящото одобрение за двете вещества изтича през януари 2020 година и наскоро срокът му беше удължен с подкрепата на държавите членки през октомври 2018 година, като целта е да се а, завърши а, оценката на европейско равнище. Съгласно член 7 от регламента за пестицидите, т.е. регламент 1170 от 2015 година, Европейската комисия може да удължи срокът на разрешителност на веществото, ако има опасност по причини не зависещи от, от заявителят. Тоест, ако заявителят не е извършил никакво нарушение, Европейската комисия е задължена да удължи периодата на е, разрешителното и точно това се случи в този случай. По въпроса за държавите членки, в случай, че Испания закъснява поради прекалено сложната естество на техническата информация, която трябва да бъде оценена. Тоест, държа да отбележа, че в момента тече оценката и спазваме разпоредбите на законодателството, т.е. трябва да удължим а, удъл... на валидност на разрешението, докато се приключи процесът на оценка, като процес на оценка ще обхване всички цялостната налична информация, в съответствие с най-съвременните научни познания. В процеса участват експерти от всички държави членки и представители на ЕФСА. След като бъде приключена научната оценка, Европейската комисия ще публикува резултат от тази оценка най-вероятно през второто полугодие на 2019 година и възоснова на анализът на заключенията в научната оценка Европейската комисия ще вземе решение дали ще предложи обновяване на одобрението или някакъв друг курс на действие. Също така припомням, че годишната година и предишното досие, в което говорихме за максималната допустима граница за остатъчни вещества по отношение на и Рифус Стоеностите бяха намалени заради хранителни продукти след надлежна оценка през 2015 и 2017 година. Дали за бъдеще ще трябва да се предприемат нови равнища на максимално допустимата да, граница на същи вещества, ще можем да ви отговорим, когато, бъде, когато приключи процесът на научна оценка. През последните няколко месеца имаше редица статии в пресата на тази тема. Държа само да отбележа, че нашите експерти разглеждат данните, всички научни данни, които се основават проучванията, а не само резюметата от научните проучвания, за да бъде доклада максимално изчерпателен. Освен това, държа да отбележа, че противно на твърденията, които се носят, Европейската комисия продължава ще продължава да отстранява активни вещества, за които не може да се докаже, че се изпълняват най-строгите критерии за спазване на изискването на законодателство. Благодаря ви. Кой иска да вземе думата? Госпожо Рибази, заповядайте. Струва ми се, че да гледаме по един начин нещата само с Европейската комисия. Ние държим на защитата на потребителите и на безупречна агенция. Фактът, самият факт, че има специална анкетна комисия за пестициди в Европейския парламент показва, че има няколко поне някакви проблеми в функционирането на агенцията. Да не искаме агенция, която да е напълно безупречна. Първи коментар. Втори коментар. Всички знаем, че хлорпирифосата е, е пестицид, който се използва в по-голямата част от държавите членки в Европа и един от пете най-често засичани пестициди в подвесите на джусите и зърните култури. И сега вие сега подадена е заявка за увеличаване, за подновяване на одобрението. А Испания е, се заела с оценката. Въпросът е защо на Испания толкова много, отнема толкова дълго време да направи тази оценка случай държавата членка закъснява и съответно вие автоматично удължавате срока с една година. Ами аз искам да погледнем малко по-подробно, защото имаше много проблеми с този пестицид. На първо място, той вече е забранен в 8 държави членки. Дания, Финландия, Германия, Литва, Латвия, Словения, Швеция. Защо тези държави членки са е, забранили този пестицид? Защото се върнаха на брутните е, данни, защото са направени голям по независими получвания, които показват, че този пестицид е невротоксичен, е, има нарушаващо въздействие върху ендокринната система и тези държави членки са взели решението да забранят този пестицид. трябва да ви кажа, че ние пък направихме анализ на на коса на над 150 граждани, живеещи в държавите на Европейския съюз и в страни като Германия, където пестицидът е забранен, все още се намират остатъчни стойности на пестицида. Така че, макар пестицида да е а, забранен, все още се намират а, остатъци от него в а, човешката коса. Знаете, че 1 см коса е, означава излагане на съответно вещество за около един месец. Така че очевидно, че този пестицид още се среща навсякъде в Европа. Така че, заедно с всички университети, които публикуваха проучвания, които посочват, че твърденията на индустрията значително подценяват равнището на риск. И мога да ви цитирам редица проучвания в това отношение. Възоснова на тези съмнения от страна на учените, изискваме от Европейската комисия да забрани този пестицид. Погледнете какво се случва сред потребителите. Никой вече не иска да консумира продукти с пестициди, които водят до намаляване на или влушават функционирането на нервната система, които са невротоксични. А вие какво правите? Ами, всъщност увеличавате риски. Преди малко не можах да ви отговоря, но тъй като намали, намалихме стойностите на максималната постигната граница същни вещества за плодовете и зеленчуци. Това се случва, защото знаем, че това вещество е опасно. Затова намаляваме максималната допустима граница за плодовете и зеленчуците, но не и за маслините. Но ако намаляваме границата за плодовете и зеленчуците, значи има някакъв проблем. Така че наистина ми се струва, че вие не държите преди всичко на защитата на гражданите. искам да кажа на Европейската комисия, че до година има избори и ние като проевропейци винаги винаги сме защитавали твърдението, че Европа защитава. Но вие, заедно с ЕФСА, в момента унищожавате е, санитарната защита, която изградихме с толкова много усилия тук в Европа. И по този начин ставате съюзници, съмишленици на популизма, който се разпространява из цяла Европа. Така че моля ви да защитите този, да забраните и свинете този пестицид, разгледайте всички поручения, които се правят в момента и че си просто забраните този продукт. Ама не, явно, че вие защитавате интересите на големите а, индустриални лаборатории, които произвеждат а, този пестицид. Не, невероятно е всичко това. Тук ми се струва, че сте наистина са участници. Когато казвате, че държавите членки са съгласни, мога да ви кажа, че това не отговаря на истината. Осем държави членки са забранили този пестицид. Васи, <laughs> Педичи. Благодаря, госпожо Гиваси. Имате има господин Педичини. Bene, grazie Presidente, io condivido in pieno quello che ha appena... Благодаря ви. Госпожо председател, напълно съм съгласен с казаното току-що от колегата. Това най-вероятно е първият ми и последен мандат, но никога не съм виждал да се прилага на практика прословутия принцип за предпазливост който още е толкова важен за европейските институции. Никога не съм виждала този принцип да се прилага на практика. И всеки път, когато се разглеждат вече дадени одобрения, защото изтекал срок, им се оказа, че изобщо не се прилага принципа на предпазливост. Тук говорим за пестицид с невотоксични характеристики, в частност за децата и това твърди Лансет, едно от най- реномираните научни издания. Също така това вещество има и нарушаващи ефекти върху еднокринната система. Но очевидно тези характеристики не се снимат предвид тук, без въобще да се споменават последиците от натрупването на това вещество в околната среда, както каза и госпожа Ривази. ЕФСА е единствената агенция, която може да, изли... да изготвя научни оценки, но ЕФСА така и не може да приключи със своето проучване. Ето защо Европейската комисия че просто и най-спокойно удължава срока на на валидност на одобрението. Тоест, ние просто сме съгласни с продължаването на употребата на това токсично вещество, без въобще да се вълнуваме за това какво ще бъде последиците от това наше решение върху здравето на гражданите. Няма дори да си правя труда да задам въпрос на Европейската комисия, тъй като знам какъв ще бъде отговор и, но държа се пак да отбележа, че това вещество се използва при третирането на банани, например. И ако това никой не го вълнува, еми, отчаяващо е положението. Някой друг иска ли да вземе думата? Не? В противен случай давам думата на госпожа Юликер. Благодаря ви. Благодаря ви за изказванията. Мисля, че трябва да направя няколко уточнения. не подценявам риска, просто ви казвам, че това вещество в момента е обект на преглед и с радост ще ви предоставя резултатите от това наше, наше поручване, за да може да действаме по съответният начин. По никакъв начин не подценявам риска. Европейската комисия и ЕФСА нямат никакво намерение да разрушават принципа защита на потребителите, нещо, което много ясно искам да заявя. От друга страна, съществува законодателна рамка, която не можем да пренебрегнем. Принципа на предпазливост, който споменахте, може да се използва и между другото се използва. И тук правя препратка към общото законодателство в областта на хранителните продукти. Използвахме го по отношение на бисфенол А, както предполагам си спомняте. Както вече казах, чакаме резултатите от прегледа, който ще ни даде възможност да вземем нужните мерки. Госпожо Ривази, споменахте фактът, че това вещество е забранено в 8 държави членки. Мисля, че би било по- коректно да кажем, че продуктите с растителна защита не са разрешени в редица държави членки, което е съвсем нормално, защото ако няма наличие на вредители, държавите членки не разрешават употребата на съответните продукти, макар активното вещество да е одобрено на европейско равнище и такъв е случай с много голям брой активни вещества. В заключение, възнамеряваме да действаме възоснова на резултатите на научното становище в момента, в който го получим. И държа отново да подчертая, че не подценяваме риска. Обедена съм, че притесненията на членовете на Европейския парламент ще бъдат надежно отразени от държавите членки от ЕФСА в рамките на процеса. Благодаря ви. Сега приключваме нашето заседание. Ще се видим утре в 9 сутринта за гласуването. Приятна вечер!